Уважаеми колеги, нека да започнем нашето заседание. Ние сме на точка 10 от дневния ред. Обмяна на мнение с Майкъл Шнайдер, докладчик по становището на Комитета на регионите относно бъдещето на политиката на сближаване. очакваме с интерес тази размяна на мнение с господин Шнайдер. Така че, Микаел, имате думата. Благодаря, госпожо Хъбна. Дами и господа, първо бих желал да ви благодаря за отправената ми покана. Не участвам за първи път в заседание на вашата комисия, посветено на регионалната политика. И аз като докладчик от Комитета на регионите имам огромна полза от дискусиите с вас защото мисля, че взаимно можем да си влияем в положителен смисъл, така че всички да спечелим от това. Ние имаме едно проучващо становище, в момента го подготвяме и това става по искане на комисията, отправено миналото лято, да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 Единодушието може би означава, че становището удовлетворява всички. И това е вярно. То е доста последователно. Ние представихме позицията на Комитета на регионите пред всички инстанции, които се занимават с регионална политика. Няма да влизам в технически подробности. Всички могат да се запознаят с това становище. Съвсем накратко ще изложа само някои от основните заключения и насоките на сегашната дискусия. В центъра на становището е продължаването на една силна и устойчива политика на сближаване, която отговаря на интересите на всички регионални и местни органи. Ние сме убедени, че политиката на сближаване, повече от която и да било европейска политика, е видима за европейските граждани. Те я разбират, възприемат я положително и а, е, тя се съпътства с най-разнообразни економически и социални процеси. Именно за това ние сме на мнение, че за в бъдеще една съществена част от европейския бюджет трябва да бъде посветена на структурните дейности на регионално и местно равнище. Не сме обсъждали цифрата, като част от бюджета, възприехме една обща формула. Що се отнася до новите предизвикателства на регионалната политика, ние споделяме мнението на комисията. По отношение на економическото, социалното и териториалното сближаване сме изправени пред нови предизвикателства. Промяната в климата, енергийната сигурност, демографските проблеми и глобализацията. Изразяваме нашето убеждение, че тези предизвикателства засягат пряко политиката на сближаване защото могат да засилят економическите и социалните различия в европейските региони. С политиката си на сближаване е, Европейския съюз може да намали, да смекчи тези проблеми, ако засили конкурентоспособността и привлекателността на регионите. Според нас не е необходимо да се измислят нови инструменти или нови цели за политиката на сближаване. В становището на Комитета на регионите – Подчертаваме, че в условията на економическа и финансова криза политиката на сближаване позволява за изглаждане на социалните различия в Европейския съюз. Социалното сближаване трябва да бъде съчетано с економическото и териториалното сближаване и не трябва да се изостава а, за, през периода след 2013 година. Социалният фонд трябва да позволи да се осъществи тази стратегия и да се постигнат целите на тази политика. Това е най-подходящия инструмент и той трябва да бъде запазен. Необходимо е да бъде възприят един интегриран подход при използването на средствата от всички фондове. Изразяваме също така нашата увереност, че фондовете са основният инструмент който може да предостави на всички, повтарям, всички региони възможностите да развият ендогенния си потенциал, да създават заетост и благоденствие. И Ще припомня, че госпожа Хюбнер, когато беше комисар, беше издигнала сближаването в свой приоритет, настоявайки, че всеки регион има потенциал за економически растеж и развитие, който трябва да бъде открит, пробуден и поощряван. Политиката на сближаване, благодарение на използването на средства от структурните фондове, е, не е благ... политика на подаянията, Напротив, това е една политика, която стимулира инвестициите и развитието на скрития потенциал, така че в средносрочен и дългосрочен план регионите, запазвайки своята автономност, да ускорят своето развитие. Федерико Барка готвя доклад по условията и гъвкавостта за провеждане на политиката. Ако заложим на съществуващия в регионите потенциал, трябва да гарантираме една максимална гъвкавост, за да може те да постигнат европейските цели. Необходимо е да им се дадат насоки от на европейско равнище, но да сме доста гъвкави по отношение на прилагането на тези е, препоръки на практика на място и да зачитаме принципа на субсидиарност. Нещо, което сме подчертали в нашето становище. Позоваваме се на субсидиарността също така по отношение на многостепенното управление. Политиката се ръководи от принципи. Това ще продължи да бъде вярно и в бъдеще. И е важно в бъдеще регионалната политика да продължи да преследва европейски цели, т.е. да се преборим с уклоните към връщане на национално равнище на тази политика – като същевременно запазим, запазим децентрализирания подход. По отношение на финансирането сме убедени, че фондовете трябва да се подновяват, като може би процедурите се подобрят. Моят регион в Саксония Анхалт в Германия – Преди време започнахме да използваме подновените фондове. Но се възникнаха проблеми с сметната палата, която а, има известни съмнения по отношение на целите, например, енергийна сигурност. И имаше преговори между лендера комисията и сметната палата, за да се уточнят нещата. Аз защищавам нашата позиция и излагам това, защото такъв проблем може да възникне и в други региони и да се наложи е, някаква промяна, за да може да се използват пълноценно средствата от фондовете. Тоест да, да се попречи на бюрокрацията да спъва използването на тези средства. Тук затварям скобата за моя регион. Що се отнася до бъдещата архитектура на а, политиката на сближаване, ние сме на мнение, че Регионите, които закъсняват своето развитие, трябва да вземат централно място по отношение на отпусканите помощи и на другите инструменти на политиката на сближаване. Много обсъждахме критериите, по които трябва да се определят регионите с забавено економическо развитие и единонощно се обединихме около а, критерия брутен вътрешен продукт, който е най-уместния критерий. Според нас това трябва да остане основният показател и за бъдеще. Има, разбира се, и други показатели при оценката на политиката на сближаване – ние смятаме, че някои от тях могат да бъдат подобрени, но настояваме брутния вътрешен продукт да остане основния критерий по отношение на оценката на степента на развитие. Някои региони успяха да се измъкнат от тази категория или ще се измъкнат след 2013 година. В момента ги наричаме региони в преход от известно време. Смятаме, че регионите, които надминават 75% от средните стойности за Европейския съюз, трябва да бъдат подкрепени и то повече, отколкото позволяват сегашните правила, защото ние сме инвестирали в тези региони, в тях са наляти стотици милиони, това е довело до успех и трябва да се гарантира устойчивостта на инвестициите. Необходимо е да се продължи, т.е. финансирането и след 2013 година. Защото ако спрем финансирането на тези региони, в много случаи няма да има устойчивост на инвестициите. Успехите ще бъдат ефемерни и това ще упоручи постигнатото. По отношение на териториалното сътрудничество, и най-вече на трансграничното сътрудничество, сътрудничеството между региони, ще кажа, че там ползата е повече от доказана. Просто трябва да стимулираме регионите да си сътрудничат помежду си. Трябва да се запази това като цел. По отношение на транспонирането на политиката на сближаване. Това сме засегнали в няколко абзаца. Няма да се спирам в подробности, както и на проблемите с бюрокрацията. Само ще кажа, че за бъдеще се нуждаем от по-голяма гъвкавост по отношение на специфичните национални данни. При транспонирането и контрола твърде малко отчитаме националната специфика националните сметни палати би трябвало да бъдат приобщени в много по-голяма степен към освояването на средствата от е, кохезионните фондове, което ще позволи да се намали и бюрокрацията. И в заключение ще се спра на дискусията за стратегията до 2020 година и връзките и с структурната политика – в нашето становище и в дискусиите, които сме имали по стратегията до 2020 година, сме изразявали нашите резерви към първото предложение, което изключва каквато и да била роля на регионалните и местните власти. От феврили наблюдаваме известно подобрение, поне в устните заявления. Споменава се ролята на политиката на сближаване и на местните и регионалните власти. Но смятам, че трябва да проведем още много дискусии, за да се подобри стратегията до 2020 година. Не можем да приемем в бъдеще политиката на сближаване да бъде само някакъв инструмент за изпълнение на някаква временна стратегия. В случая стратегията до 2020 година. Основните инициативи не трябва да стесняват политиката на сближаване, защото ние всички знаем, че структурните фондове позволява да се решават интеграционни проблеми и тяхното използване не бива да се поставя в опасност. Не трябва да се съкръщават кохезионните фондове и да се използват само за решаване на тясно отраслови проблеми. Стратегията до 2020 година местните и регионалните власти почти не се споменават. Е, подобно стои въпроса с принципа за субсидиарност. Няма и помен от приноса на териториалните власти в прилагането на Лисабонската е, стратегия. Защото провалът на тази стратегия се дължи от части и на факта, че тя не включваше специалния, специфичния капацитет на регионалните и местните е, е, власти. Необходимо е на всички равнища, местно, регионално и национално, е, да се организира ефективно сътрудничество. Двамата с господин Ламберт Ван Нистелрой се опитахме а, е, да видим как би могло да се създаде един териториален пакт. Тази сутрин публикувахме едно общо комюнике. Надявам се и, че други ще се присъединят към нас и от Комитета на регионите. И всъщност сме обмисли кой ще предложи този териториален пакт. Това е по нашето становище. Благодаря много, Микил Шнайдер. А сега започваме нашата дискусия. Ламбер фон Нистелройд е първия, който е записе, записан. Благодаря ви, госпожо председател. Започнахме много рано тази сутрин и това е добре. Добре е, че така се запознахме предварително с съмнението на друга страна, т.е. на човек, който е, не е член на парламента, тъй като ние все още нямаме ясна идея за политиката, регионалната политика. Самата работа започна преди година, бяха създадени работни групи. Е, много от нас бяха поканени да участват в работата на тези работни групи и наистина тези работни групи свършиха отлична работа. И е, така почва да постепенно да се очертава една е, стратегия на сближаване. Мисля, че може би и нашата комисия трябва малко да ускори работата, да организира повече дискусии. Така че аз ви ви поздравявам, поздравявам ви за свършената работа. Виждам, че това е, е една дискусия, в която участва целият комитет на регионите, а не само групата на НП. Разбирам, че документа е бил прият с, с мнозинство, практически единодушно. Виждам, че тук той е подготвен по принцип от НП, но целият всички членове на Комитета на региона са участвали в него. Добре е, че не се опитвате да преразгледате същността на методите на сближаване, а просто се опитвате да структурирате и да намерите най-добрите е, методологи П и Б трябва да бъде основния критерий според вас. Нашата работна група, групата на НП, е подкрепя това виждане и мисля, че всички програми, които а, прилагаме на а, място, ни позволяват а, си, да си служиме по-добре с този показател, с този инструмент. Още, все още не знаеме предвид а, кризата, по какъв начин ще се използват и отчитат показателите и кой, кой регион към коя група ще попадне. Защото сега имаме чувство, че някои региони се развиват добре, са в добро положение, но след една година нещата ще се променят, вероятно, защото, примерно, има скрита безработица или голяма безработица и така нататък. Вие приканвате да ограничим или да разграничим регионите, които а, ще попаднат в една категория от тези, които ще попаднат в друга категория, но все още не разполагаме със съответните механизми, за да направим това. Така че не трябва да бъдем прекалени оптимисти, нека не си затваряме очите. Някои региони биха могли да попаднат в категория 1 или да излезат от категория 1, но на практика не разполагаме с финансовите критерии и показатели, за да отчетем това още от сега. А вие е, поставихте акцента върху е, Лисабонския Лисабонската стратегия, стратегията 2020 и се надявам, че по време на нашето племерно заседание през юни ще можем да приемеме резолюция в този смисъл. Твърдите също, че в Лисабонския дневен ред, ако спомням си, че някой беше казал, че трябва да се направи един списък, един, един преглед на проблемите. Но защо всъщност се провали е, Лисабонската стратегия? Защото оставихме е, на държавите членки да направят е, оценката, а всъщност не обърнахме достатъчно внимание на партньорите, на местните органи на властта, в регионите, в градовете. Всяка година се опитвахме да оцениме е, начина по който се спазваха и прилагаха критериите. Но и е, това не даде резултати. има опасност обаче да повториме грешките си, а това не трябва да стане. Затова струва ми се, че още, още сега трябва да наблегнем на децентрализацията, на децентрализирания характер на оценка. И то не само в големите градове, включително и малките градове, и малките нас, населени места трябва да участват активно и е, да чуеме техното мнение, техните виждания, техните възгледи. Не да участват само държавите членки, а всички местни органи на, на властта на всички равнища. Защото е, провеждаме заседания, говориме за Лисабонската стратегия, казваме, че всичко е наред, е, поздравяваме се едни и други. Така беше в миналото. Боя се да не преповтаряме подобно грешките кога в текста на комисията става дума за комуникация. Комуникация с местните органи на властта. Така че не трябва да си затваряме очите, не трябва да разглеждаме нещата в краткотраен аспект. Наистина трябва да, да се създаде и да прилагаме един пакт а, на регионите. През октомври трябва да имаме е, много по- активни контакти с, с регионите, с е, градовете. Струва ми се, че губиме прекалено много време за изработване на стратегията 2020, но трябва тази стратегия да бъде подплатена с един пакт, с едни конкретни е, решения, с едни конкретни мерки и ангажименти. в резолюцията по 2020 всички тези аспекти трябва да залегнат. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашия доклад. Е, изказване господин Шнайдер. С интерес го очаквахме. Мисля, че ние в нашата комисия наистина Продължаваме дебата, който се води в парламента. Не съм изненадана, че стигаме до еднакви заключения по много въпроси. Съгласна съм с казаното от вас. Трябва да подходим внимателно към политиката за сближаване, по отношение на връзката и с стратегия 2020. По-настоящем структурните фондове вече са ясно разписани по отношение на разходването им до 2013 година политиката от Лисабон. Ясно е какво е нашето становище по този въпрос, но нека да видим какво точно сбъркахме там, какво се случи с лисабонската политика и да видим къде нещата не са вървели добре в политиката за сближаване. Само тогава можем да разработим нова стратегия за сближаване за следващите 10 години. Това би могло да се направи, разбира се, най-късно до 2014 година, но а, също така трябва да се има предвид а, по какъв начин ще бъде отразено в стратегията Европа 2020. Така че за мен всичко това е доста трудно начинание и трябва да гарантираме, че политиката за сближаване се разглежда като отделна политика със свои собствени цели които разбира се могат да съответстват и на други цели, така че в крайна сметка да има ефекта на синергията. Но трябва внимателно да подходим, така че да не се предприемат опити за подкопаване на действителната политика за сближаване, така че да се прехвърлят усилията в други е, области и за, да, да се насочат към други цели. В контекста на този доклад, според мен, трябва да дискутираме и всичко това. През последните няколко седмици ние разсъждаваме по тези въпроси и Обменяме също така мисли какво може да се направи с онези държави, които не отговарят на необходимите критерии, какъв вид санкции могат да се разпишат за тях. Това е много важно да бъде разгледано и на ниво региони. И всичко това ще бъде от изключително голямо значение за Европейския парламент. Председател, е, приключвам списъка. Имаме още 6 записани е, за изказване. Разбира се, трябва да проявим дисциплина, защото ни остават само 20 минути до края на тази точка. И така, Елизабет Рекет. Благодаря. Бих искала едно пояснение по повод този документ. Виждам тук, че на заглавната страница пише НП. Става дума за позиция на НП само или позиция на Комитета на региона защото тук обсъждаме различните виждания. И дали има съответна последователност в позицията на различните политически групи. По принцип, нашата позиция се разграничава и се различава от тази на ЕНП тук. Нашата позиция е много по-близка до позицията на Комитета на регионите като цяло. Затова искам да знам защо тук на заглавната страница пише ЕНП. И друго. Не се, не се споменава нищо за финансирането и разпределението на средствата. Това, това е много важно. Добре е да, да правиме предложения за различните региони, на различните региони, да с предложения за пилотни проекти. Значи, на, на, на, на практика това ще бъдат по-скоро опитни пилотни проекти, а не е, обикновенни проекти, но тук никъде не се споменава за финансирането им. Става дума за региони, където които се сблъскват с много проблеми, където има много ограничения. А, региони, където по силата на а, барцелонски, на Лисабонския дневен ред средствата са ограничени, но Комитетът на регионите иска да разчита по-скоро на, местните, на местната експертиза за оценка на развитието на съответните региони. Този подход се прилагаше едно време и ние бихме искали нещата наистина да протечат по този начин. Сега последни, може би да, от, да отговоря да, един спикер и още няколко души. Поздравявам ви за вашия доклад и изказване. Позволете сега да премина директно към 43-ти абзац. Става въпрос за режими, подходящи преходни режими. И целите на конвертиране със съответното постижение, така както е записано в текста. Необходимо е да се създаде една по-естествена система за преход, така че да се достигне 75%. Това пише а, в текста. А, моя регион е Мадейра. Това е очевидно е регион, който е изолиран от останалата част на Европейския съюз и следователно е необходимо да има преференциално отношение. Така че да може в крайна сметка също да се радва на еднопоставено е, отношение, както всички останали региони, от страна на финансирането от Европейския съюз. Е, около 40% са е, приходите в Мадейра в сравнение с тези в Европейския съюз. А сега има подобрение на състоянието на нещата. А, е, същото се отнася и за Канарските острови. БВП е около 98% средно за общността. Тези региони обаче все още изпитват затруднения поради географското си положение. И това не бива да се забравя. Може да имаме по-висок БВП на глава от населението, но ако изведнъж се спрат финансиране, финансирането, се спре поради една причина или друга, това ще окаже много сериозно въздействие върху населението. 2006-2007 година имаше определен а, е, спад, след това отново имаше намаление и на 20 февруари, както знаете, а, е, ние преживяхме едно страхотно а, е, нещастие, природно бедствие, вследствие на което бяха нанесени щети на много голяма стойност. стойност. Ще е необходимо да се вложат много средства за възстановяването на региона. БВП, разбира се, продължава да бъде най-важният критерий, когато се разпределят средства – обаче, ако не се използват и други критерии, няма да се подобри е, ситуацията. Например, на Канарските острови безработицата е изключително висока. Сега имаме 28% безработица на Канарските острови. И можете да си представите това какво а, въздействие може да има за а, социалната сфера, имайки предвид, че БВП на островите около 90% средно са отнесено към европейското ниво. Така че, Искам да подчертая, че не непременно само единствено БВП помага в този случай като критерий. Председателката, моля отговорете на тези въпроси най-напред. Е, благодаря. Дами и господа депутати, благодаря ви. Ще отговоря на всички въпроси. Първо, въпросът беше, чие е становището, че становището на комитета на регионите, иначе нямаше да съм тук в качеството си на негов представител. Всъщност, беше разпространена и версията на моята група, затова на началната страница я има. Това не е много добра идея. Аз не знаех всъщност че това е направено. Ние сме за това становище, което, както ви казах, беше прието единодушно. Е НП беше също за. Текста, разбира се, е компромис, както винаги, както правите и вие тук в парламент. Но като председател на групата на НП в Комитета на регионите, могат да ви уверя, че становището е последователно отговаря на всички тенденции и комитета може да го защищава без какъвто и да било проблем. По отношение на бюджета и наличните средства, в началото на становището заявяваме изрично, че по очевидни причини не налагаме някакви изисквания по отношение на финансирането. Формулировката е по-обща. Голяма част от бюджета на Европейския съюз трябва да се задали за структурните формули. Разбира се, след това трябва да се поясни точно какво искаме, по какъв начин и до каква степен ще се изисква финансиране. В становището, както ви казах в началото, не сме излагали цифри. по отношение на фондовете и на политиката на сближаване, мислям, че трябва да има и двата подхода отдолу нагоре, отгоре надолу. В моя регион резервните средства, резервните фондове, които не бяха използвани, бяха заделени за друг вид а, участие или намеса, например, в рамките на Лисабонската стратегия. Но е, мисля, че има някои проблеми с поставането в резерва на оставащите средства. За това, пак казвам, трябва да има двата подхода. Отгоре надолу, долу нагоре, за да не се получат някои противоречи. В нашето становище споменаваме, че регионите трябва да конвергират, да се сближават Тоест, ние трябва да направим наши целите на конвергенцията. Разбира се, благодарение на европейските фондове някои региони надвишават 75% от БВП. И пак ще кажа, не става въпрос да се създава нова цел – А, не, никой не иска да обсъжда, например, ситуацията, какво става, когато един регион се намира между 75 и 85%, например. В становището на няколко места споменаваме показателите, каквато е и архитектура да бъде възприета, винаги ще има региони, които имат специфични характеристики, крайно отдалечените региони, островите, слабо населените региони. Но независимо от архитектурата, ние смятаме, че тези региони с специфични проблеми трябва да получават специална помощ. Например, Мадейра – Знаем, че там е, имаше едно впечатляващо развитие. Колегата Жади в, а, от ЕНП м, допринесе за това и отблизо следеше процеса. Затова е, искаме да има е, да, универсални показатели, които да позволяват една обективна е, оценка. И нашето становище е, че основният сред тях е, е брутният вътрешен продукт. Въпроса за прилагане на санкции при е, ползването на средства от структурните фондове. Това не сме обсъждали в Комитета на регионите, затова ще ви кажа личното си мнение. Според мен това е контрапродуктивно. Структурните фондове се използват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 мисля, че има други средства за санкциониране, които ще са по-добри. Но да се а, отслабват слаб, вече слабите а, региони, аз съм доста скептичен по отношение на такъв подход. Много ви моля, колеги, бъдете колкото се може по-збити и кратки, за да можем все пак да имаме възможност да говорим. Много благодаря. Ще бъда максимално кратка. През из изтеклия период чухме за Гърция и Ирландия, че всъщност изключително добре са използвали своите средства. Вчера също е, изслушахме становището на оценителите, е, а именно че в Гърция са се засилили разликите и аз самата отличен опит зная, че точно така стоят нещата и в Ирландия. Приветствам вашите заключителни думи относно целите а, за хармонично развитие, намаляване на различията между различните региони. Как бихте всъщност развили тази идея за следващите години, за следващия период? Как ще се смалят разликите? Как на практика това ще се осъществи по отношение на планирането на следващия период? Какви други части можем да добавим към казаното от вас? Благодаря ви. Благодаря. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria eh, felicitar o. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя Майкъл Шнайдер за отличното мнение. Азорите. Това е един автономен регион. Аз го представлявам. И когато разглеждам документа, Искам да ви кажа, че за мен няма проблем да подкрепя този документ, е, който е прият от Комитета на регионите. Имате предложение е, срещу ренационализацията, виждам. Съгласен съм с вас, че когато е, не искаме да има а, такъв процес, т.е. Е, когато искаме да имаме централизирано управление на регионалните политика, съгласен съм и с това. Важно е в крайна сметка регионите да получат максимално подкрепа. Разбира се, политиката за конвергенция също е изключително значима. Това ще ни даде възможност на по-малко развитите региони да развият своя капацитет. И всичко това ще се извърши а, за периода, в който се реализира и проекта Европа 2020. Всеки регион може да разпише своите цели за устойчиво развитие и напредък. А, съгласен съм с политиката за хармония между политиките, а, между регионалните стратегии. И вярвам, че тези ключови аспекти са ясно разписани в вашия документ. Наистина ресурсите трябва да се използват по-резултатно и по-ефективно. Съгласен съм. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Шнайдер. Благодаря ви за изложението, за този подробен документ първо. Механизмите за санкции биха могли а, да бъдат а, лишаване или намаляване на средства от социален фонд или структурен фонд. Аз не мога да си представя, че една страна, която не управлява добре бюджета си, която систематично извършва нарушения, се възползва от средва, средствата от тези фондове, за да се справи с дефицита си. Вие споменахте също така у нези региони, които които ще излезат от групата на най-слабо развитите или най-уязвимите региони и ще се присъединят към голямата по-голяма категория на средно развитите региони. Там може би да речеме, са, са се създали много малки и средни предприятия, но най-вероятно ще има други региони, които ще останат в групата на бедните региони и за тях може би да предвидим повече средства. Благодаря. Да продължа с от казаното от господин Пайпер – Наистина съм съгласен, че местните власти трябва да се включват повече. Това е нещо много важно. Защото колкото по-близо са дей, до дейността, толкова по-добре, защото те са компетентните за региони. И на второ място, те, разбира се, трябва да участват и в процеса на взимане на решения не само на национално, но и на европейско ниво. И тогава наистина проектите ще бъдат е, много по-добре разписани и банките ще ги е, приемат е, за финансиране много по-добре. На следващо място. Съгласен съм с казаното от вас, че трябва да извършим нова класификация на региони. Да, 75% от БВП, това до сега беше наистина е, една, един жалон, който се спазваше при е, програмите, но има известни въздействия и фактори, като например свързаните с безработицата, които също трябва да се отчитат. Те са изключително важни и може би по-важни в истин смисъл от този е, процент 75. 20% безработица, например. и ако имаме 70% БВП, а безработицата е 10 или 15. Трябва да се разработят нужните механизми за съответствие, защото наистина има много региони, включително и в моята страна, които няма да могат да попаднат в обхвата обхвада на финансирането и може би няма да бъдат класифицирани дори като регион. И на последно място, Лисабонския договор и стратегията. Малко вече ми омръзва да слушам хората, че Лисабонската стратегия е провал. Наистина, наистина а, има успехи а, в това, което наричаме провал. Анализът трябва да бъде справедлив, защото а, не са подчертани всички аспекти от този анализ. И ако хората казват, че това е провал, тогава това означава, и че и хората, които го казват, също са се провалили. Така че, нужно е да има баланс. Трябва да спрем да говорим по този начин. Трябва да се обърнем към хората и да им кажем, не всичко е провал, нужен ни е баланс. Благодаря ви. И последният оратор има думата. Ήδη υπόθηκε ότι... Благодаря. Вече беше казано, че различията между регионите в някои страни, като Гърция, се задълбочиха. Има големи разлики между малките градчета и големите а, градове. Какво може да допринесе в това отношение политиката на сближаване и някои нови подходи за намаляване на тези различия. Целите на политиката на сближаване ще бъдат именно засилване на ролята на местните и регионалните власти, засилване на субсидиарността. Трябва обаче да помислим как да запазим равновесието между субсидиарността и контрол от страна на Европейския съюз. Благодаря ви. Каза господин Шнайдер. Може би трябва да внеса някакво уточнение. Имам чувство, че има известно недоразумение по отношение на дефиницията на регионите. Ние сме само за един показател. Не искаме повече показатели. Говорим само за БВП. за допълнителни показатели се спомена, когато трябваше да се е, оценява развитието, гъвкавостта на регионите. Когато става въпрос за дефинирането на даден регион, основният критерий е брутния вътрешен продукт. По отношение на кредитите по цел 2. Господин Пипер, ще ви отговоря дипломатично. Ние в становището съвсем съзнателно се отказахме да а, говорим, да споменаваме цифри по отношение на регионите в преход. Мислим, че а, това са региони по сегашните цели – за сближаване. И по принцип говорим за сегашния бюджет по отношение на санкциите. Дали това може да става чрез структурните фондове, аз мисля, че вече съм изразявал личното си мнение. Защото ако има злоупотреби да се спре кранчето, да се спри финансирането, не би било продуктивно. Трябва доста добре да се обмисли този въпрос. И мисля, че ще намерим общо приемливо решение. Връзката между Лисабонската стратегия и стратегията до 2020 година и мястото на политиката на сближаване в нея. Преди няколко години господин Олбрих заяви, че Лисабонската стратегия е времена и ако всичко се развива както трябва, целите на тази стратегия ще бъдат постигнати. Това и тя ще изчезне. Но те не бяха постигнати. Същевременно обаче има и политика на сближаване, която се корени в самите разпоредби на договора за Европейския съюз и която няма временен характер. По същия начин в временната стратегия до 2020 година регионалната политика трябва да има своето място и целите и трябва да бъдат запазени. Благодаря ви за въпросите и предложенията. Благодаря много от името на всички и разбира се ще продължим да си сътрудничим когато, особено когато решите, че има някоя важна точка за обсъждане, която е важна и за нас. И сега, колеги, минаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 11. Е, гласуване. Много ви моля, дайте да провериме дали работи системата. Поставете картите в маш съоръжението. Започваме гласуването. Много ви моля, гласувайте. Те точно това се опитвам да направя. Много ви моля, прекратете разговорите и да се опитаме да гласуваме. Скъпи колеги, започнете гласуването. Просто проверяваме дали работят. Дали работи машината за гласуване. There's still somebody who, who didn't vote. Yeah. Някой, един, някой, не е ли, някой не е гласувал? Боя се, че не всички са проверили. Прекратяваме гласуването. So it works, no? Yeah, it works. It looks like it works. Изглежда, че всичко е наред. Започваме точка, с точка 11, доклада на Шон Кели с изменението Констанце Крел. Бихме, бих искала да да продам, продам, продър, да, продам, гласа на господин Луначек трябва да бъде приброен, защото той си е забравил картата. Сега случва се. Но нека да броим неговия глас. А той... Yes, please speak up. I'm sorry, but... Съжалявам, и аз забравих е, картата си, така че ако, ако може, все пак просто аз ще, е, ще вдигам ръка и нека да се броим гласа ми, ако обичате. It's up to me apparently to decide, so I decide. Аз, аз трябва да реша, добре, приемам. Ам, вашите молби, но нека не прекаляваме. Сега, скъпи колеги, и още нещо. Не тук, понеже не сме седнали по а, групи, а, трудно е да, а, така, да преценяваме точно кой как, как гласува, така че много ви моля, дигайте ръка, за да можем наистина да преброиме. Първо изменение на Шон Кели, за, против, въздържали се. Приеме се, колкото разбирам. Сега гласуваме електронно целия доклад. Започнете гласуването. Uh, yeah, Гласуването приключи. Приема се с 41 гласа и един въздържал се. Благодаря ви. Минаваме към точка 12. Бих искал да поздравя, разбира се, докладчика. Now we go to point number... Сега точка 12. Доклада на Роди Краца. Има много неща за гласуване. Много ви моля да започнем. Веднага изменение седмо за против. Въздържали се. Според мене се приема. Втори компромис за против. Въздържали се. Приема се. Така, минаваме към 13-то за против, въздържали се. Приема се компромис 3 за, против, въздържали се. Приема се 15 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 16 изменение за против въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 25 изменение за, против, въздържали се. Според мен се приема. 31 за... Извинеме. А, всъщност отпада. Отпада компромис 5 за... Против. Въздържали се. Приема се. 33 за... Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 то Разделно гласаване. Първа част. За, против въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се. Не знаеме, значи нека да проверим. Става дума за втора част на 25-то изменение. 35-то изменение. 35, 35. Гласуването приключи. Отхвърля се 20 за, 22 против. Отхвърля се. 36-то за против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис за против. Въздържали се. Приема се. Седмо компромиса против. Въздържали се. Приема се. 44-то изменение за против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, според мен се приема. Няма да гласуваме 52 изменение, защото това е само езикова формулировка. 53 за, против, въздържали се, Приема ли се, нали? Не, нека да, пров... нека да проверим. 53-то изменение. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Приема се то с а, доста голямо мнозинство. Не сме броили както трябва. 54. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 за против, въздържали се, приема се. Компромис 9, против, въздържали се, приема се. Сега 59-то, не, не, отпада, отпада, отпада. 62-ро изменение за против, въздържали се, приема се. 10 ти компромис за, против, въздържали се, приема се. 64, 64 с а, устното изменение, значи заедно с изменението за, против, въздържали се, приема се. 65-то, също с истно изменение, както изменено за, против, въздържали се, приема се. 66-то за против. Въздържало се. Приема се. 68 за против. Въздържали се. Приема се. Съображение е, ново с устно изменение на госпожа Краца. Няма е, възражение. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. А за, против, въздържали се, отхвърля се. С, А, против, въздържали се. Приема се. А, това е ново. Съображение за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 1 за против въздържали се. Приема се. И сега целият доклад, електронно гласуване, започнете гласуването. Гласуването приключи. 42-ма са гласували за, двама са се въздържали. Поздравявам ви! sorry, I don't have voting list. So we go now, dear colleagues, we... Сега, скъпи колеги, продължаваме с точка 13, доклада Олечняк. Много изменения бяха внесени, ще гласуваме дълго. Така, готови ли сте? Започваме с компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. To amendment 10 in favor. Е, десето за, против, въздържали се, приема се. 11 е и устно изменение. Имате ли възражение? Гласуваме го, значи, с измененията. За, против, въздържали се. Мисля, че трябва да провериме. така че става дума за изменение 11, колеги. С изменението, с устното изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се 24 против 20 за. А сега... Всъщност трябва да го гласуваме. 11-то изменение без устното изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 12-то изменение с устното изменение. Имате ли възражение за устното изменение? Да, господин Луначек. Не. Просто. Да, значи отпада и в такъв случай ще го гласуваме в първоначалния му вид. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега 21 за против. Въздържали се, отхвърля се. Значи изменение 6 на Афет за против. Въздържали се, отхвърля се. Десето изменение на Енви за против. Въздържали се, отхвърля се. 22 за против, въздържава се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 27. 27 за. 27 за против. Въздържали се. Приема се. 28 за против въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към изменение 110 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Четвърт, 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето на Енви, пето изменение на Енви за, против, въздържали се, отхвърля се, 41 за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, о, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега 49-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 51 за първо. Приема се. 52 за против. Въздържали се. Приема се. А сега 53-то изменение с устно изменение. Има ли възражение? Гласуваме с изменението. За, против, въздържали се. Приема се. Приема. Според мен, да, приема се. 54-то. 54-то за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Девети компромис за, против. Въздържали се. Приема се. Сега трябва да гласуваме 63-то за, против, въздържали се. Приема се. 64-то за, против, въздържали се. Приема се. 65-то за, против, въздържали се. Според мене се приема. Не, ако искате, можем да проверим. Хайде, 65-то да проверим.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 77 за. Против. Въздържали се. Приема се 78 за. Против. Въздържали се. Приема се 79-то. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част. Против. Въздържали се. Отпада. 80 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се. Приема се. 82 за, против, въздържали се. Мисля, че отпада. Значи 82, нека да проверим отново. Започнете гласуването, приключете. Гласуването приключи. Прието. Приема се. 84-то за 84-то за, против, въздържали се. Приема се 86-то за, против, въздържали се. Приема се 12-ти компромис за, против, въздържали се. Приема се 13 компромис за. 13 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 изменение. 14 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 компромис за. Прост. Против въздържали се. Приема се 16 компромиса против против въздържали се. Приема се значи 16-то компромисно изменение е прието 107 изменение за против въздържали се. Приема се 108 за против въздържали се. Отхвърля се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 госпожо, госпожо председател, има допълнително изменение към устното изменение, така че ние призоваваме председателя да представи а, то, това искане пред, на председателя, националните парламенти и а, рус, правителството на Руската федерация. Така, Значи гласуваме това изменение с двете изменения. За. Против. Въздържали се. Приема се. Значи приехме изменението с двете изменения. Сега имаме ново съображение. Едно за против. Б за против въздържали се, приема се 3 за, против. Не знам. Не, нека да проверим все пак. Значи става дума за Б3. Приключи гласуването. Приема се с 26 гласа за и 20 против. Д6 с устно изменение. Значи D с изменението. За. Против. Въздържали се. Аз мисля, че е прието. Да. А, какво смятате, че е така, продължаваме. Добре, искат, искате да потвърдим. Добре. Значи става дума 6D с изменението. Гласуването приключи. Приема се. С 29 гласа за и 15 против. А вие сте против. А, добре. Така, 29 на 16. Но при всички случаи изменението е прието. Афет второ, значи това са предложенията на Афет. Разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втората част за, против, въздържали се, приема се, значи втората част се приема. Предложение на АФЕ 3, първа част за, приема се, втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет на Афет за, против, въздържали се, приема се. Афет 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 9 за, против, въздържали се, приема се. Афет 10 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се. Афет 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 12 за, против, въздържали се, от... отхвърля се. Сега предложенията на комисията по околна среда едно за против въздържали се. Приема се две за против въздържали се. Отхвърля се три за против въздържали се. Нека да проверим. Значи става дума предложение номер 3 на Комисията по околна среда за против приключи гласуването. Прият с 23 гласа. Четвърто на Енви. Приема се шесто на Енви за против. Въздържали се. Отхвърля се седмо на Енви за против. Въздържали се. Не съм много сигурна. Е, нещо социалистите не, нещо <laughs> объркаха. Нека не, нека да проверим. В момента правим проверка на предложение седмо на околната среда. Започнете гласуването. Гласуването приключи. 22 е, за, 21 против. Някой иска ли нещо да, да добавя, да променя? Значи приема се все пак. 11. Колеги за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се. Според мене се отхвърля. Е, е НП искате ли да провериме? Добре, проверяваме 13-то. 13-то изменение на околната среда за... Започнете гласуването. Гласуването приключи. 25 е, за, 19 против. Приема се 14 за, против. Въздържали се. Приема се според мене. 15 за, против, въздържали се. Отхвърля се 16 за, против, въздържали се. Приема се. Нека да провериме 16-то изменение. Започнете гласуването по 16-то изменение на НВ. Гласуването приключи. 23 за 21 против. Приема се прие... предложение на Комисията по транспорт и туризъм. Едно за против. Въздържали се. Според мен се приема. Второто за против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 ще проверим. Става дума за пето изменение на Комисията по транспорт. Започнете гласуването. Гласуването приключи 21 за 24 против. Отхвърля се. Шесто за против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо за против въздържали се. Нека да провериме. Седмо изменение на Комисията по транспорт. Приключете гласуването. 22 ма против, 23 ма за. Трудно е да се прецени. Осмо за, против. Въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Десето. Против. Въздържали се. Нека да проверим десето изменение. Closed. 25 in favor. 25 за, 20 против. Приема се. Дори и да приемем вашия глас. 11 за, против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 Гласуването приключи 25 за, 19 против. Приема се 15 за. Против. Въздържали се. Според мен се отхвърляно. нека се пак да провериме. Значи става дума за 15-то. Проверка. 22 за, 21 против. Да, приема. Приема се. 16 за, против, въздържали се. Приема 17 за, против. Трябва да проверим, за съжаление, и 17-то. Започнете гласуването. 17-то на транспортна комисия. 26 за 18 против приема се и сега целият проект от доклад, електронно гласуване, започнете гласуването. Прекрат. Гласуването приключи. 43 за, 1 против и поздравяваме господин Олейничек. Благодаря, колеги. Ласло тук ли е? Продължаваме към 14-та точка. Давам думата на докладчика Ласло Суриан, който ще ни разкаже за бюджетната процедура. Колеги, 14-та точка от дневния ред. Ласло Суриан има думата. Е, much, е, Много благодаря, госпожо. Разбирам, че много колеги напускат залата, тъй като не, не е интересна темата за бюджета на този етап от процедурата. Но позволете да говоря на унгарски, така че използвайте превода. Кедвеш колега, az ерши feladatom талан аз, Първата ми задача е да изложа в какъв ред върват нещата по отношение на бюджета. Сега сме на фазата първа, първа размяна на мнения. Аз проучих внимателно изменените текстове през последните години – и подготвих един предварителен текст, който ще получи окончателен вид след днешния ни дебат. Тоест, в него ще включа всички бележки или коментари, които ще направите. След това ще получим преводите на различни е, езици и след 5 седмици комисията ще може да се запознае с този текст и да го обсъди вече не само на равнище размяна на мнение, но и възоснова на написания текст. Секретарията напълно уместно смята, че в края на месец юли т.е. 15 дни след представенето на текста, трябва да се определи срок за внасяне на измененията. Това е важно, защото след нашият, нашия дебат, след 4 дни съвета ще вземе решение по предварителния бюджет. Това решение вероятно доста ще промени бюджета – и по-специално предложението на комисията. Аз като докладчик също трябва да предложа изменения към текста на съвета, което от една страна няма да бъде лично моя работа, но ако съвета предложи съкръщение, секретарията незабавно ще ги отрази. отрази. За сега обсъждаме само проекта. И затова говоря за текст на комисията, текст на съвета. Секретарията предлага на 6 септември вечерта в Страсбург да се гласуват предложенията за изменения и текстовете. Това остава в рамките на сроковете, защото в рамките на бюджетната комисия ще се гласува Измененията ще се гласуват на 28 септември. Това дава достатъчно време, за да бъдат отчетени и предложенията на Комисията по регионално развитие и между 22 октомври или 11 ноември ще се състои първата помирителна процедура по новите правила. Сега позволете да се спра на някои конкретни елементи от предложението на комисията. Има добри неща в текста. Главата, която се отнася до нашата комисия, предвижда 17% увеличение на плащанията – но през 2007, 2008 и 2009 година средствата от кохезионните фондове, използвани за плащания, са били относително по-низки, отколкото предшестващите години. Тоест, през втората половина на бюджетния цикъл има намаление. А през 11, 12 и 13 година ще има много повече заявки за плащани и трябва да се види дали 17% увеличение ще са достатъчни. Разбира се, това всяка година се обсъжда с съвета. въпреки увеличението от 17%, ние не сме убедени, че е, то ще отговори на исканията. По... По отношение на поетите ангажименти, увеличението е само 3,6%. за структурни и кохезионни фондове. За кохезионните увеличението е приемливо, но за структурните е под 2% и това едва покрива инфлацията. Мисля, че заинтересованите страни са използвали всички тези поети ангажименти пропорционално. Тази година това е между 50-60% по отношение на 7 годишната бюджетна рамка. Тоест няма дефицит в е, кредитите за участие Ако погледнем това във времето, ще видим, че се стига до 50% участие и това е нещо, едно отрицателно явление, което много трудно ще се оправи и това трябва да се обсъди с съвета. Надявам се, че бюджетната комисия ще ни бъде признателна на нашата комисия, ако прекараме червената линия, през която не трябва да се прекрачва, и да посочим всички въпроси, по които не бива да отстъпваме на съвет. Искам да спомена една нова техника, която се налага от нова тактика, която се налага от Лисабонския договор – е, прокарването на такава червена линия наистина ще бъде важно. Тези проблеми трябва да се вземат предвид от всички, които имат намерение да внасят изменения. Парламента има твърдо ограничено поле за маневриране. Даже бих казал, никога до сега не сме били толкова натясно. Тук става въпрос за милиарди евро по програмата за сближаване, а ние можем да варираме само в рамките на 16 милиона. Това е нищо спрямо общия размер. От друга страна, това не е чак толкова страшно. Колегата Янош Левандовски се занимава с бюджетните аспекти и той се опита максимално добре да използва този размер. Предложението, което можем да направим, вече е залегнало в доклада. Ние обаче може да имаме проблеми по отношение на пилотните проекти, защото може да се окаже, че няма достатъчно средства. Но трябва да знаем, че така или иначе нямаме, както казах, много възможности за действие и за промени. Имаше доста а, голяма борба между трите институции по отношение на годишното преразглеждане, Комисия, съвет и парламента. Освен парламента, никой не желая такова преразглеждане. Бюджетната комисия ни получи подкрепата на нашата комисия. Надявам се нещо да стане, но не бива да възлагаме големи надежди. Плащанията са е, освоени само на 50% от държавите членки и до година трябва да вземем решение за неосвоените милиарди, така че те да могат да бъдат върнати към държавите членки. С тези предложения съвета всъщност ни казва, че нямаме никакво основание да искаме повече средства. Според мен в една област, която е най-важна за Европейския съюз, особено в период на криза. Няма по- добри инструменти от програмите за сближаване, за излизане от кризата. Именно затова трябва да настояваме държавите членки да освояват по-добре фондовете, средствата от фондовете. И от друга страна, добре да структурираме рамката. Иначе пък трябва да се каже, че трудностите ще са много повече. Вече в държавите членки, държавите членки се сблъскват с големи трудности. Някои от тях съкратиха бюджетите си с 20% и е много трудно да бъдат убедени, да увеличат участието си в общностния бюджет. например, Испания за такова решение. Има и друг нов проблем. Всички, които биха искали възоснова на европейския бюджет да се търси, да се постигне нещо ново, трябва да се обръщат или да търсят начин това да се финансира от фондовете за сближаване, кохесионните фондове. Но ком, комисарят а, а, мисля, че е склонен да върви в тази посок. По отношение на пилотните проекти успяхме да постигнем доста. Бяха формулирани редица предложения за проекти и това е важно, защото в междуинституционалното споразумение парламентът прие да предлага да или да представя пилотните проекти и подготвителните действия, за да може комисията след това да реагира, да каже кои проекти са осъществими това ще бъде много важно послание. Ще чуем резултатите на 6 септември, когато трябва да се произнесем и по измененията към текста. Бих искал и измененията, които бъдат подкрепени от комисията, да станат част от доклада, за да бъдат записани като изменения, корекции към бюджета – Защото ако няколко, едно, две или три от тези изменения се подкрепят от нашата комисия, това дава по-големи възможности общия докладчик да ги вкара в доклада. По отношение на тези няколко милиона искаме пет пъти повече, но ние трябва да определим приоритетите, да не оставаме бюджетната комисия да решава еднолично. Повечето от вас знаят, че съм член и на бюджетната комисия и възнамерявам да използвам всички лостове, за да защитя и интересите на комисията по регионално развитие. момент, решенията по отношение на пилотните проекти не ограничават, не пречат на когото и да било да включи своите идеи в измененията към бюджет. Този предварителен контрол не ни лишава от права. Окончателното решение ще бъде взето от парламента през есента. за да засилим позициите си по време на преговорите и да осуетим съкръщаването на бюджета, ще бъде важно да наблегне, че не е достатъчно да има кредити за участие и тези кредити да се освояват по правилата, а да се търсят и е, да се търси и постигнати резултати. За да може да се убедат гражданите, че ние не пилеем средства. Ние трябва да поискаме от държавите членки средствата е, за от по политиката за сближаване да се използват за излизане от кризата. Тоест да не се правят само престижни инвестиции, а инвестиции, които водят до економически растеж, увеличаване на брутния вътрешен продукт и разширяване на заетостта. Смятам, че тази презентация, това, което казах до тук е достатъчно за един първи дебат. С интерес ще изслушам вашите бележки и коментари. И след дебата ще ви предложа текст на английски за всички, които се интересуват. Разбира се, ако си всички политически групи дойдат и си представят идеите, могат да водят двустранни разговори с тях и това ще лесни работата ми. Целта ни, според мен, не е да налагаме идеите на либералите, на ЕНП или на други групи, за да се изтъкнем, а по-скоро да видим къде са проблемите, и да бъдем ефикасни в преговорите с съвета. За това трябва да обединим силите си. Напълно съзнавам, че тук представлявам нито е, своята група, нито моята държава, а мнението на цялата ни комисия. Именно затова нашата комисия трябва да бъде едина. Ще бъда максимално гъвкаво, за да мога да включа мненията на различните политически групи. До сега това се работваше. Надявам се, че ще продължи и в бъдеще. Благодаря ви. Много благодаря, Ласло Сурян. Искам да ви напомня, че имаме 15 минути. Двама души са се записали за изказване. Е, имате думата. Благодаря. Аз също съм член на бюджетната комисия и вчера гласувахме едно гласуване за госпожа Хофмауер в бюджетната комисия. Това е едно изменение, което подчертава, че комисията трябва да работи с е, онези държави, които имат по-малък капацитет е, за освояване на средства. Искам да кажа днес е, нещо. Лесно можете да анализирате и видите кои са тези страни. Но Нека да кажа нещо за самия бюджет, за парите. Аз ще бъда по-конкретен, не толкова общ като докладчика. Първо, регионалната политика, с която се занимаваме, е така подготвена, че ще получат поне в плащания поне 4 милиона повече. администри... администрацията ще получи горе-долу около 4 милиона повече. 2009 година 87 милиона бяха средствата. А сега 85, после 89. Така че никой не може да се оплаква, че няма достатъчно пари. Всички средства, кохезионните, регионалните и така нататък са налични можете да видите какъв е процента, ако се го изчислите. По отношение на регионалното развитие и фонда. Все още има средства, които трябва да изплатим финансова перспектива 2000-2006. Обаче, цел 1, например, за фонда регионално развитие, 2, от 2 милиарда спада на 1,8 интересно е, че по втората цел нямаме такъв спад. И 437 са е, общо сумата милиона, които трябва да изплатим по втора цел за държавите членки. След това, някои проекти също трябва да бъдат приключени, като например Улман проекта, Ирландия 50 е, милиона остават в плащания. Или, ако разгледаме възможностите, е, можем да кажем, че господин Сориан каза, че имаме малък марш. Обаче аз не мога да го разбера съвсем така, защото имаме на е, събрани, натрупани плащания и на тогава виждаме, че ако всичко е на база натрупване, 110 са милионите. Тук няма милиарда. В началото на финансовата перспектива 2007-2008 плащанията бяха много по-малки в сравнение с поетите ангажименти. 2010-2011 регионално развитие фонда сме получили по плати и 6 милиона вместо 22,7 т.е. 1 милиард повече. А пък плащанията са 4 милиона повече, така че ще имаме наваксване. Това е по конвергенцията, по отношение на заетостта. Малко по-различно стоят нещата. Тук плащанията са само 1 милиард повече. Поне това е, е плана тук е разликата. Ако някой, който прави анализ на бюджета, ще видите, че има различен модел за цел 1 и цел 2. Онова, което не е ясно е, че ако се анализира темпа на освояване, тогава не е ясно защо е 2% по-малко откол за втора цел. Защото там има по принцип по-напреднала работа. Господин Сурян, след това каза, че да, има много проекти, които са свързани с е, интеграцията, разъм, е, представителността, местно сътрудничество, нова регионална политика, микрокредитиране в Европа. Няма повече фиксирани средства. А, тоест, ще трябва да се продължат тези проекти, но няма да има допълнително средства. Кохезионен фонд. Разликите между задълженията 2010-2011 са по-малко 1 милиард. 11,73 милиарда за 2011 в ангажимента, а не за тази година е 10.185. При плащанията разликата е по-голяма. Така че плана е да се плати 6,2 2011 вместо 4,3 тази година. В сравнение с 4,30 година. Така че виждате как стоят нещата. Общо казано, трябва да подчертая, че ще има битка за средства. Ако те разгледаме цялата регионална политика, комисията прави съответния съответното програмиране, но за плащанията няма нужда, да, няма за какво да се оплакваме. Едина, а, 19,1%. 18, 1%, така че тук нещата са добре. Пет милиарда в плащания. Така че ако някой каже, че няма пари, не е честно да се каже това. Но по отношение на поетите ангажименти, там нещата са по-различни. Ако ги разгледаме, ще видите, че тук имаме ръст само 3,8%. Това е средно. А накрая искам да характеризирам едно нещо пред вас. Ако съберем всичките промени от 2007-2011, всички плюсове и всички минуси, плащания за ангажименти, пак плюс и минуси, тогава получавате следното. 2007 година взимаме колко сме платили на регионите и колко планираме 2011 да платим. В задълженията 2011 ще платим повече 5,4 милиарда в сравнение с 2007 т.е. 15,7% повече. В плащанията дори повече е там. И в 11 27% и 8 плащаме повече. 7 милиарда повече, защото кохезионните средства трябва да бъдат наваксани и все пак нещата са два пъти по-зле, отколкото в предишния период. Ето, задачата на нашата комисия е да видим защо стоят така нещата с някои страни, защо някои държави изостават три, четири пъти. Не можем като цяло да обвиняваме комисията, че не планира средства. Има различни политики. 2011 година плащанията са по-малки, отколкото 2010, например. Но ако разгледаме разликата за изпълнението, разходването на а, средствата, нещата се стоят иначе. Благодаря ви. Благодаря. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Всяка година, когато подготвяме бюджета, прилагаме един и същи подход Тоест, да видим какви точки трябва да се поставят в дискусията с съвета и а, къде трябва, на, на кои пера, на кои линии да се наблегне. Обаче съм абсолютно съгласен с казаното от колегата и с подхода на колегата. Преди два месеца прочетах един доклад, доклад, който след това беше обсъден в комисията по бюджета и оттам става ясно, че политиката на сближаване отбелязва много напредък, тя е положителна. Нека не осложняваме нещата. Предвид малкото време, с което разполагаме, нека да наблегна или да привлека вниманието ви към едно нещо. Може да ви се стори подробност, но според мен е от голямо значение. Съжалявам, съжалявам много, че нашата комисия, комисията по регионално развитие, не е в цела не включва новите елементи новите подходи, новите методи и да, види, да видим по какъв начин тези неща се е, отразяват в новата е, политика. Не знам защо не сме го правили ние тук. Защо чак сега започваме дебата по тези теми? Защото други комисии вече са го направили отдавна. Но нека сега да се върнем към съдържанието. Първоначално имаше три проекта. Общия проект, ето го, и Ерасмус е вътре. И оп, вече го няма в а, документа. Ако ми трябва информация, какво трябва да направя? В такъв случай. Ние от НП предложихме проекта за градската и извънградска околна среда. които са два, два, два отделни проекта. Ми трябва да видим по какъв начин подобна политика може да бъде е, прилагана, но за, за съжаление, като че ли нещата се, се правят на подскоци, е, едно, едно по едно на парче. Междувременно сроковете изтекоха, и Анна обрича ще спом, спомене това. Знам, че и други колеги ще направят предложения в този смисъл, но крайно време е да се замислиме за процедурата, методологията. Може, примерно, всяка група да направи предложение и след това да ги да направим един списък, да обсъждаме и да видим кои от предложенията могат да бъдат прияти и кои не. Аз просто споменах развитието на селските райони, но има и други много важни е, теми. А, в комисията миналата, миналия път или предишния път обсъдихме какви процедури трябва да се приложат. Е, направихме, извършихме една предварителна работа за да видим докъде са стигнали пилотните проекти. Обсъдихме го в комисията. А сега имаме възможност по, по силата на новия регламент политическите групи да представят неформални, неофициални така предложения, които биха могли да бъдат а, обсъдени и разгледани от а, Европейската комисия и след това е, вече когато започне официалната процедура по бюджета, тези неща да бъдат от, отразени. Как, е, про, срока за тези неформални проекти е 21 юни. Да, ако обичате, обяснете. Комисията по бюджета има срок, който е 4 юни. Т.е. комисиите трябва да, да изпратят своите съобщения до тази комисия на 7 юни. И след след това, значи, в междувременно, между 4 и 7, секретаратите на комисиите ще го изпратят в комисията по бюджета. Но това е нещо предварително, както каза господин Сориан. Просто да се кажем на тази комисия, това са наши предложения, трябва да се види. Окончателният срок за измененията или проектите е вероятно ще бъде през август. Но ако искаме през юли да обсъдиме нещата, да становищата. До 21 юни секретарията трябва да е получил тези предложения, за да можем ние да ги обсъдим през юли. Сега това е положението, значи всеки, всеки може да подготви полотни проекти, някои либералите и НП изпратиха два проекта от зелените – Нищо не сме получили от социалистите. Но затова има време. Може, можете да изпращате, няма проблем. Значи окончателната оценка трябва да се направи, да има една предварителна работа по това докъде сме стигнали в пилотните проекти, които в момента се е, осъществяват и трябва да, да, да обсъдиме и представиме нашите регионални приоритети. Така, Констанция Крайла, имате думата. Благодаря. Искам да благодаря на господин Сурян. Надявам се, че по отношение на плащанията и ангажиментите за 2011 година ще постигнем достатъчно кредити. Не трябва да се обесърчаваме от процента на освояване. След края на периода 2000-2006 година се установи, че в новите държави членки се правят усилия за освояване и трябва да подкрепим тези, които все още изпитват известни затруднения да прилагат процедурите. Смятам, че трябва да намерим някакъв начин за отлагане или за прехвърляне на кредити в следваща година знаете, че съвета винаги се опъва. Естествено, и ако и аз бях министър на финансите, щях да се опитам да, да, максимално да правя економии, но ние не сме министър на финансите, ние сме депутати и нашия интерес е кредитите да а, ползват политиката на сближаване по един или друг начин. Години наред бях член на бюджетната комисия, сега съм заместник член. И ние като комисия трябва да обмислим въпроса с пилотните проекти. Искаме пет пилотни проекта. Знаем, че бюджетната процедура няма да се промени в това отношение. Ще има да се борим часове наред, за да постигнем необходимите средства за пилотните проекти. И аз мисля да настояваме на всяка цена да бъдат е, предложени пет пилотни проекта, които може би няма да бъдат подкрепени всичките от комисията – Трябва да се върнем и към програмата Разъм. И да определим точно приоритетите. Тесният марш, за който говори е, докладчикът, е, е разбираем. Вече от високо ни бяха спуснати насоки, които остават твърде малко поле на действие и не мисля, че по-настоящем сме в състояние по някакъв начин да променим нещата. По отношение обаче на бъдещето на политиката на сближение, може би трябва да обмислим въвеждането на доста по-голяма гъвкавост, за да може в случай на криза да се вземат бързи решения. Това не присъства до голяма степен в сегашния дебат. Надявам се на а, преговорите с докладчика и се надявам, че ще успеем да повлияем на бюджетната комисия. Voin, voin aivan hyvin yhtyä näihin kollegojen aiempiin puheenvuoroihin. Ne olivat oikein hyviä. Благодаря. Присъединявам се към казаното от преждеговорящите и бих искала да засегна една по-конкретна тема, въпреки че няма достатъчно време. Когато се гласува стратегията за Балтийското море, когато ние разработвахме тази стратегия и измененията дойдоха от АФЕТ, имаше много сериозни предложения за бюджетна линия за Балтийско море, което да бъде към едно Б. Това е дела свързан с кохезионната политика. Според мен, като комисия, според мен, трябва да дискутираме много задълбочено това. Какво означава, когато започне да се финансират макрообласти с съответни бюджетни линии, а когато те се финансират и с средства по хизионната политика, какво означава всичко това? Като комисия ние не сме дискутирали до сега тези аспекти. А, аз зная, че има такава възможност за подобна дискусия. Трябва много внимателно да подходим, според мен, така че решенията да не ни изненадат. В крайна сметка, ние сме комисия, която отговаряме. Благодаря, Софи. Е, желая думата много максимално бързо да се изкажете. Колеги. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Благодаря на докладчика за отличния доклад. Сега става дума за политика на сближаване. И също времено виждаме, че освояването не е не е достатъчно. Смятам, че на практика политиката по сближаване не е достатъчно гъвкава. Тази, която в момента се прилага, влезе в сила на 1 януари 2007 година, като нейните насоки бяха е решени и фиксирани през 2005 година. Тоест много, когато положението беше съвсем различно и в момента, в който тази стратегия бе изработена, никой не е предполагал, че ще има финансова криза, а камо ли е, толкова силна и дълбока финансова криза, която се отразява много силно, както на. Е, регионите, така и на предприятията. И за това ми се струва, че има и недостатъчно освояване. И за това струва ми се, че ще имаме, ще изпитаме и известна трудност да наваксаме закъснението в различните области. Така че аз съм съгласна с госпожа Крел. Нека държавите да могат да задържат сумите, които не са били освоени от отделните региони, като ги запазат като национална сума просто. Защото ако един регион не може да освои съответна, съответна сума, тази сума трябва да може да бъде трансферирана към друг регион, който има много по-добър процент на освояване. И още нещо – Ерасмус за местните, представители на местните органи на властта. Според мен това е отлична идея, защото по този начин представителите на местните органи на властта ще могат да обменят опит и да бъдат много по-компетентни и да разберат какви са добрите практики в другите региони. Ласло, имате ли нещо да кажете за последно. Първо бих искал да благодаря на всички колеги за техния принос. Ще се опитам да включа всички предложения в окончателния проекта. И тъй като не разполагаме с много време, ще спомена само някои точки и елементи. Нашата основна амбиция трябва да бъде да защитиме позицията на комисията. Комисията е направила каквото може за регионалната политика, така че битката ще бъде между нас и комисията, като ние трябва да бъдем поддръжниците на комисията в случай. Това е основното, основната ни, най-голямата ни амбиция. Второто, пилотните проекти и подкрепата за пилотните проекти. А, няма е вече. Не съм съвсем съгласен с позицията на социалистите, защото е хубаво според мене на този етап да имаме един дълъг списък, който да бъде подкрепен от, от специализираната комисия като нашата. При, при всички случаи е, първата част от този списък ще тежи много, когато се вземат окончателни решения. Е, относно финансирането. Що се отнася да конкретните пилотни проекти, Ерасмус е наистина една чудесна идея от тези три проекти. Комисията е, казва, че ще се направи оценка, че тази оценка ще не бъде препратена, но а, мисля, че тук не, не, съм, не, не съм сигурен, че тук ще, ще успеем обаче а, наш, да прокараме нашата идея. Да трябва да видим, да, да, да разполагаме с повече информация за провеждането на този проект. А що се отнася до пилотния проект за микрокредитите, мисля, че трябва да е, направи направиме точна проверка, анализ на свързването на този проект с е, новите инструменти за микрофинансиране. И да, да видим наистина дали разполагаме с един много по-силен инструмент за подкрепяне на този проект. Е, сроковете са ясни. И само още няколко думи относно Лисабонския договор. Бех казал, че ще спомена това, но го стахме за накрая за пръв път. Наистина, парл... Европейския парламент разполага с много повече правомощия в областта на а, а, бюджетирането, това е на хартия. На практика обаче ние имаме много по-малко правомощия, защото защото трябва различните институции да се, да се, да се споразумеят. Има само един е, случай, когато парламента може да реши, че когато има е, помирение, е, постигнато е споразумение, а съвета гласува против. Само тогава ние можем да гласуваме така, както решим. Така че сега не е много реалистично със съвета и държавите членки да преговарят с нас, да кажат да и след това да отидат да се споразумеят да гласуват против. Така че ние трябва да бъдеме много твърди и най-така, най- най-големите си изисквания да ги поставим в последния момент, защото ако тогава е не, всичко ще се върне в комисията, ще трябва да има ново решение, е, ново предложение до а, 1 декември. А, защо? Председателството винаги има интерес да, да върже бързо бюджетът. Така че просто трябва да, да им да се опитаме да, да го изиграме. Защото в миналото имаше таван, а под този таван можехме вече да разпределим нещата но това вече, вече не става. Както знаете, вече няма второ четене, т.е. приема се или се отхвърля. Благодаря ви. Благодаря ви за предложенията и ще се опитам да направя каквото мога. Благодаря, Ласло. И само искам да припомня на колегите, че ако някои политически групи искат все още да предложат пилотни проекти, да го направят през, през юни, за да можем после да оформим нашите приоритети при е, измените в бюджета в август-септември. Но за това нашите приоритети трябва да бъдат е, обсъдени през юли. И сега последната точка обсъждане с експерт експерти. Професор Джон Батлер от е, университета Страхклайд, я Жан Шарл Лек, Жан-Мари Русо, който е бивш национален експерт към е регионална политика и господин Ясек Шлахта от е, School of Economics в Варшава. Имате 5 минути да ни кажете какво според вас е най-важното и как, какви ще бъдат най, най, най-основните приоритетите в политиките след 2013 година. Така, започваме с господин Бахтла. Uh, good morning. Um, Добър ден. Благодаря ви. Уважаеми госпожо председател, госпожи и господа, казал съм Джон Бахър и съм от научно-изследователския център към университета Стратклайд, Глазго. Около 5 минути имам, за да споделя пред вас къде според мен се намираме относно дебата за бъдещето на регионалната политика и ще се спра на един аспект, а именно изпълнението и реализирането на политиката. Наблюдаваме увеличаване на интензитета на този дебат в днешно време и много сериозни проблеми се разглеждат относно бъдещето на политиката. Първо, общата ни позиция – има редица области, където има широко единогласие. А именно, политиката трябва да бъде по-съсредоточена върху ограничен брой приоритети, научно-изследователска дейност, економика с по-малко използване на въглерод и развитие на човешкия потенциал, по-видимо изпълнение – много различни предложения се дават за по-добро освояване, по-рентабилна работа и по-добра оценка. На трето място. Много от приносите а, призовават за повече кохезия, повече сближаване на европейско ниво на политиката за развитие на регионите. На четвърто място Чувства се необходимостта за рационализиране на финансовото управление и контрола. Това не означава, че правилата ще станат по-меки, а че ще се рационализира тяхното прилагане. На следващо място – Необходимо е повече опрост упростяване на администрирането, но мисля, че това е, винаги е било тема през последните 20 години в нашите дебати. И на последно място необходимостта за повече акцент върху териториалното сътрудничество. Има и значими различия по отношение на дебата, който водим. Първо, ролята на политиката каква тя трябва да бъде, какво трябва да покрива. Дали да бъде за цяла Европа или да се съсредоточи върху най-бедните. Дали да бъде една силна политическа област или една вторична област, която подпомага останалите. На следващо място има различие между взаимоотношенията между различните структурни политики – Например, Европейския фонд за регионално развитие, Социалния фонд и Структурния фонд като цяло, както и политиките за развитие на селските райони. нивата на управление е следващия аспект – там има проблеми по отношение на реализирането, дали да бъде по-регионализирано, по-централизирано управлението. След тези общи бележки, позволете да се спра на една конкретна област, където има е, споразумение между всички, необходимостта за по-ясно изпълнение, по-видимо реализиране. При последната оценка, която комисия предприе, е сериозна стъпка напред и съответната комисия, мисля, че е, е, звено, извинете, вчера ви запозна с техните постижения. Става въпрос за една малко по-различна култура, която се проявява сред някои от държавите членки. Какви са резултатите от оценките? Политиката на сближаване очевидно оказва голямо въздействие. Това отчитат някои от методите на анализ за ръст в БВП, например. И има данни за въздействие върху заетостта, особено анализа на предприятията. Регионалният дефицит е друг аспект, който е повлиян и има очевидни доказателства за добавената стойност и ползите от тази политика. От тук следват и допълнителни ползи, които се реализират на национално ниво. Обаче, Данните сочат, че има и неравно изпълнение или разлики между страните и регионите. Може би това не ни изненадва. Онова, което тревожи обаче, са данните за проблеми на институционално ниво, които продължават да отслабват политиката. Например, има неадекватна аналитична база за създаването на програмите и инициативите. А, лошо, стратег... лошо стратегическо сближаване в този смисъл. А, разминаване на идеите за интеграция, липсва координация между партньорите и агенциите, които отговарят за съответните политики, слабости при разпределяне на ресурсите, начина на подбор на проекти. И въпреки вложените значителни усилия, системата за наблюдение някакси не успява да предоставя навременна и точна информация в много случаи. Да, разбира се, е, има развитие на културата за оценяване на проектите и програмите. Тези институционални проблеми не съществуват навсякъде. Има много ясни примери за добри практики в тези области, както и за слабости. Въпросът е, защо постоява, пост, по, продължават да съществуват тези проблеми в администрирането от 2000 година насам. А, дори можем да се върнем и по-назад, до средата на 90-те години. Има редица проблеми, които според мен много сериозно трябва да бъдат анализирани в хода на сегашния дебат. На първо място – да разгледаме системата за споделеното управление на различни нива на управление, което е много сериозна, силна страна на политиката, но и е, източник на някои слабости. Мисля, че е, това много добре бе описано в доклада Барка. Една от характеристиките на това многопластово управление – е възможността да се гарантира рентабилното и ефективно изразходване на средствата. Може би ще се върна към този въпрос. Втори проблем е стратегическото сближаване на а, инициативата. Вече споменах какво означава това на европейско ниво. Едно предизвикателство, но това е предизвикателство и за държавите членки където много често липсва единно мислене и подход по отношение реализирането на инициативите. Добра като документ, лошо е като практика. Има сериозни проблеми, свързани с институционалния капацитет. Мисля, че това се отчита в настоящия период и бяха вложени усилия в преодоляването на този проблем. В много случаи инициативите добре се управляват по отношение на разходването на средствата и отчетността, но от стратегическа а, интеграционна гледна точка на сближаване, мога да кажа, че все още има какво да се направи по отношение на управлението на процесите. В някои случаи имаме по-ограничена отчетност в политиката на програмно ниво, особено където липсва сериозна а, дискусия защо и как са постигнати определени цели. И тук на европейско ниво искам да повторя препоръките на доклада Баркър по отношение на по-високото ниво гаранция, че относно това, че всъщност постигнатото трябва да бъде дискутирано на ниво държави членки също. Много ви благодаря. Благодаря ви. Кой ще бъде следващия оратор? Жан е, Чарлз. Е. Жан Шарл Леге. Благодаря за поканата. Съвсем набързо Основният въпрос за бъдещето, по който вече се води дебат и в комисията, и в държавите членки, и в парламента, е остава ли актуална политиката на сближаване? Има ли полза от нея? И достатъчна ли е тя? Вечно се е водил такъв дебат от, през последните 20 години. Първият елемент, който трябва да бъде припомнен, за да няма неясноти, е, че Политиката на сближаване е структурна, дългосрочна политика, не е конюнктурна, защото иначе не би имала смисъл. Трето, не е политика на доходите, т.е. основната и функция не е инструмент за държавните член, да бъде инструмент за държавите членки и е да управляват доходите. Трябва добре да се изяснят тези неща, иначе се объркваме по отношение на ползата от тази политика. Второ, тук в вашата комисия добре знаете, че през последните 20 години имаше две важни развития. Първото беше нарастващата и почти пълна субсидиарност по отношение на избора на проекти и, и, и програми и обратно засилване на процеса на контрол и финансов одит, който, макар че има важна роля, по причини свързани с договора, възлага всъщност решаваща роля на комисията както казах, гласно дело. След това важно и кратко напомнене, мисля в рамките на тези няколко минути, че можем да поставим три въпроса. Регионалното равнище има, е, остава ли основно в политиката на сближаване? Второ, Функцията на тази политика продължава ли да бъде намаляването на различията и това необходимо ли е? И трети въпрос, който беше заседат господин Батлар: Управлението на политиката на сближаване е основният елемент, в който трябва да бъде осъществено развитие. Първо, регионалното равнище остава ли, запазва ли значението си? по отношение на националното и на отрасловото равнище. Съвсем накратко ще изложа две констатации, за да знаем за какво говорим. Европейският съюз наброява 27 държави членки към днешна дата. Което означава, че мнозинството, 55 региона на 200 в Европейския съюз са под средното за Европейския съюз. 55% повтарям. Тоест, различията в развитието и конкурентоспособността в тези региони, тези, които са под 55 и тези, които са между 55 и 100, са големи. И като цяло територията на Европейския съюз в по-голямата си част изпитва затруднения по отношение на устойчивото развитие, конкурентоспособността и економическия растеж. За регионите, които са малко над средната стойност, 104, т.е. малко над една трета, те са една трета и регионите, които могат да съперничат с щатите, такива държави, са 15 от 271. Тоест, трябва да се запитаме е, дали целим само да има една хармонично развита територия а и е, какви ще са целите. Плюс това да видим какви са различията в развитието вътре в Съюза, сравнени с, с а, другия свят. едно до 8 с щатите едно и е, две към Япония. И а, е, има полюси на концентрация на развитие, които обаче е, се развиват в, противната, в обратната посока на това, което беше предложено. Каква е функцията на политиката на сближаване? Продължава ли това да бъде намаляването на различията? Лисивонския договор в член 184 потвърждава, че намаляване на различията между индустриални и селски региони, и другите региони са в основата на политиката на сближаване. Този договор, Лисабонски, беше гласуван твърде скоро. Освен това, той поставя ударението върху факта, че в регионалния контекст трябва да бъдат отчитани спецификите, селските райони, с планинските, районите в неблагоприятно положение и така, че намаляването на различията продължа да бъде цел. Как, какво се състои сегашния дебат? Има две политически альтернативи. Първо, една альтернатива на политиката на сближаване, която дава приоритет на секторните политики с две неизбежни последствия. Първо, изключително засилване на най-конкурентоспособните економически отрасли и засилване на различията между регионите. Втора альтернатива, която се обсъжда, преместване на политиката на сближаване на национално равнище, а не на европейско. Какви ще бъдат последствията? Тук е чух, че се обсъжда дали и БВП е добър е, критерий. Но в този случай, който цитирам, той направо ще бъде е, премахнат. Това ще намали средствата. И освен това, капацитета на регионите да играят ролята на партньори в изграждането на Европа и включително стратегията до 200 година, ще бъде отслабена, да не говорим за личена. Това ли искаме? Следователно, сегашната архитектура на, на регионалната политика около три е, основни цели е ли проблем? За кого е проблем? Проблем е за държавите членки и тези, които искат тя да бъде върната на национално равнище, смятайки, че това е решение и може да се координира. За държавите членки, привържениците на тази альтернатива, нещата се е, изглеждат прости, да няма намеса на Европейския съюз, Второто е изключителна помощ само на конкурентноспособните региони, като другите се очаква естествено да следят развитието на пазара. Това решение води до задълбочаване на различията. Няма да бъде в от 1 до 8, а в път, много пъти. И това е много важно спрямо особено основни конкуренции на щати. Третия вариант, който се обсъжда е, е политиката на сближаване да се върши изключително и само национално равнище. В такъв случай ще изчезне регионалното, защото стратегическите избори ще се правят между национално и европейско равнище. Тук ще изчезне партньорството, програмирането на регионално равнище и специ... специалното конфи... съфинансиране. Според мен трябва да се продължи развитието на сегашната архитектура, като обмислим обаче някаква по-голяма прецизност. Разбира се, трябва да се е, остави като приоритет развитието на най-слабо развитите региони, да се запази на месата, финансирането. Преди малко е, споменах конкурентно способните е, е, райони, които обаче в общата граф, в общата стълбица са, се намират, са окачествени като региони в затруднение. И знаем, че националните и регионалните инвестиции намаляват в момента. И трябва ли в такъв случай да намаляваме и европейското финансиране? Дебата по, една, по един преходен статут за регионите, които се измъкват от статута слабо развити, също трябва да продължи, защото може да се обмисли някакво специално финансиране за тях. И е ясно, че последствието от економическата криза не ни позволяват сега да реагираме, да финансираме. През 2011 и 2012 година едва тогава ще се усетят последиците в областта на безработицата от кризата. Какво ще правим по-нататък? 13-14 година ще създадем ли един по-значителен финансов инструмент за бърза намеса, за да може е, да помогне на регионите, които са в най-затруднено положение? Смятам, че при всяко положение трябва по-добре да се формулират потребностите на всеки един регион. Да се отчитат нуждите на големите градове, където има и бедни зони, където хората са отхвърлени от обществото. Освен това, проблемите на средните градове, които са огромното мнозинство от градската маса, после на селските региони, реконвертирането на индустриални зони и така нататък. И именно в рамките на тази регионална концепция трябва да използваме политиката на сближаване. И трети въпрос, и с това приключвам управлението на политиката на сближаване, която е сериозен политически залог и в момента е в едно от най-трудните положения, в които се е намирала. Тук няма да прилагам витиеват език, ще говоря прямо. Дебата, който има значение за бъдещето на политиката на сближаване, трябва да се върти около основната тема. Дискурса за субсидиарността, такъв какъвто е по настоящем, достатъчен ли е реалистичен? Според мен е не. Защото той трябва да обхване избора на приоритетите, управлението, финансирането и накрая и дебат по резултатите, който до сега се отхвърля от регионите. Те се крият зад комисията и казват, че тя решава вместо тях, тя да се оправя със съвета и парламента. Мисля, че трябва много сериозно да се определят отговорностите, включително тази на регионите, спрямо не, положението на всеки един от тях. Много често диагностиката, преценките не са верни. И реалността не отговаря на, на тях. До сега държавите членки, нека бъдем чести, както и нашите региони, никак не желаят да обсъждат резултатите. Така че според мен централния въпрос за управлението ще бъде и това, да се видят резултатите. И ще, тук ще кажа нещо неполитически коректно и да се поставят условия. Защото това може да бъде не риск, а шанс след решението от 9 май на държавните и правителствените ръководители, виждаме, че дебата по бюджета промени естеството си. Има два вида условия. И, или се влиза в макроекономически условия, което е много опасно, защото така ще изчезне програмирането на регионално равнище, няма да има нужда от него. Прави се Подписа се чек на дадена държава членка и Екофин ще се оправя с това, ще е, управлява, но в случая това няма да има нищо общо с потребностите на даден регион. И всъщност а, така ще изчезне спецификата на политиката на сближаване, а, е, на, насочена към регионите и местното равнище. Другата възможност за условия, което е, е шанс, да се намерят условия, свързани с спецификата на регионите. Да се направи връзка между условията на прилагане на регионалната политика и средствата. Средствата и резултатите. Съвсем накратко няколко примера. Често е иллюзорно да се финансира структурни инвестиции в е, е, околната среда, ако, примерно, директивите, съответните директиви не са транспонирани, както се случва в някои държави членки. Прилагането на общностното законодателство трябва да бъде едно от основните условия за допълнителни инвестиции в е, регионалната политика. Втори пример. Трябва да се проведе сериозен дебат за да се сравни диагностиката на региона, който има БВП Хикс и критериите, защото е, условията не са еднакви в Пиемонте, Калабрия, в Франция и така нататък. Трябва да се видят какви са причините за ниския БВП, за безработицата във всеки регион по отделно, така че да не се е, споменава само субсидиарността. Държавата членка да знае, ние най-добре знаем какво се прави. След като основното ще бъдат е, европейските приоритети, това означава, че трябва да се концентрират средства и да се определят правила, така че от един момент нататък да има и отчетност. Да са. Какви са политическите средства? Нуждаем се от институционален политически дебат. Необходимо е да работим в две насоки. Първо, съветът, който обсъжда политиката на сближаване, само като обсъжда финансовата рамка, финансовите перспективи. Има политически и економически е, е, е, е, е комитет, защото няма комитет по политика, по, по регионалната политика към съвет, който редовно да обсъжда стратегическите избори, проекти. Това е институционален спор, който трябва да бъде проведен. Значи че има сериозни конфликти с ком... Комисията по финансовото управление и одита, включително с Сметната палата – обсъждаме допустимия процент грешки. Това е вечен спор между комисията за бюджетен контрол и комисията. Това е един абсурден, например, абсурдният спор под декларациите за достоверност. И мисля, че трябва държавите, регионите да е, имат връзка, да се отчитат и евентуално, примерно, парламента да може да покани една държава членка, в зависимост от институционалната система, еди кой си представител, да обясни какво е финансовото управление и аудита. Комисията има някакви правомощия за арбитриране, за да детраматизира темата, защото иначе понякога това са нерешими спорове на институционално равнище комисията отговаря, примерно, а пък се оказва, че е, прякото управление на средствата, особено по политика на сближение, се прави в Бавария, други региони и така нататък. Една доста заплетена система. И накрая 75% по цел 2 за квалифициране на регионите. Да, това е, е все пак едно постижение. Но нека да бъдем и честни, че мисля, че и парламента си спомня, държавите членки не могат да устоят на изкушението да намаляват концентрирането, предвидено в от Лизбонската стратегия. И в такъв случай се, се получават едни sur les priorités de la stratégie. Такива общи е, неща, от които не може да, се получат конкретни резултати. Трябва да поставяме условия за способност, развитие на научно-изследователската дойност, за устойчиво развитие, веригата, енергия, економия на енергия, енергийна ефективност. Трето, адаптиране към економическото преструктуриране, към е, е, кризата, е, така че е, това са приоритети на стратегията 2020 година, защото държавите членки ги преследват всяка една в себе си. Но ние трябва да бъдем по-взискателни в постигането на тези приоритети. Благодаря ви. Благодаря за поканата. Позволете да подходя към темата по един по-различен начин в сравнение с колегите ми. Не само такъв подход трябва да имаме към регионалната политика, но трябва, разбира се, да отчетеме справедливата и несправедливата критика, защото те също са интересни за целите на нашия анализ. Няколко въпроса искам да повдигна. Първо, а, бавната адаптация от теорията в практика на идеите. Едното е, се нарича економика на мястото, другото е економика на законите. Ако прочетем внимателно доклада на Парк Баркър, ще видим, че економиката на място по места са прекрасно разработени идеи. Ако работим за второ, ако говорим за второто измерение – вероятно, териториалното сближение би било най-доброто усилие, за да може да се реализира економиката на законите. Говорим за свързаност не само за традиционните структури, изграждането на мрежи, преодоляване на границите и така нататък. Вероятно ще трябва да го поговорим и за други аспекти в този смисъл. На второ място прекалено бавно развитие на европейската економика. Политиката за сближаване отговаря ли за това? Почти не. Не е отговорна, разбира се, това е проблем. Как можем тогава да ускорим економическото развитие в Европа? Разбира се, може да помогнем да се и използват всички възможности за развитие на капацитета на европейските региони. Но първият вариант на стратегия Европа 2020 всъщност не включваше кохезионната политика и само след консултациите политиката на сближаване бе добавена в регионален смисъл, но по технически начин, а не на практика. Прекалено големи са разходите за ползвателите. Много е важно да имаме истинско опростяване, да няма дублиране. Нещо е направено тук, но не е достатъчно твърде. Малко е. Ограничаване на а, мястото, което се отделя на институциите, например в Полша по отношение на административните разходи, те трябва да се съкратят, особено за малките области. Увеличаване на административната култура, включително политиката за сближаване. Липсва от координа... на координация между отдалните политики. Разбира се, това е само част от цялата картина. Не може да има координация на високо ниво, ако партньорите не го желаят. Какво се предлага? по отношение на програмните документи. Всички политики трябва да бъдат обхванати. Това е добър начин за решение. Но проблемите с селските райони и развитието на останалите региони се не се намират на много видимо място в политиките и дневния ред на програмите, а това е нещо много важно, особено след промените 2007 година. Липса на концентрация на инициативите и намесата. Тук винаги става въпрос за една игра на преговори в по отношение регламентите между комисията и държавите членки. Защото комисията иска да има по-кратък списък с кандидати, а пък държавите членки иска този списък да бъде максимално дълъг. И това всичко оказва въздействие на средствата и тяхното разходване. Различните проекти, разликите между проектите, проектите, които нямат минимална маса за концентрация. Подхода с ниско ниво на насрещно финансиране също създава проблеми. Това е свързано с софтуера и хардуера на регионалното развитие. Тук също има ефект на мултиплициране на резултатите, който липсва по отношение нивата на освояване. Да се харчат пари максимално бързо. Това е а, е, призива. Да. Имаме, разбира се, показатели, които можем да използваме, за да видим колко бързо освояваме средствата. А, е, ефективност, например, първи индикатор, на второ място свързан индикатор, показател свързан с резултатността. Какво бе казано до сега? Оценяването, наблюдаването на изпълнението, всичко това е добре. Но по отношение на подбора на а, проектите, да забелязваме патологии. Може би това е далече от погледа на Европейския парламент, но това пък е най-видимия елемент за обществеността. Ако сме достатъчно силни да Кажем натиск за прозрачност на процедурите в тази област и когато нещо странно се случи, да можем да се намесим максимално рано и бързо, това е добре. Освен това, днес също бе засегнат и въпроса за липсата на достатъчно гъвкавост да се е, използват възможностите на най-добрите практики, отговора на ситуацията, свързана с сегашната финансова криза, е, усъвършенстване на управлението и реализацията. Има много други такива проблеми, които разбира се трябва да имаме предвид, когато създаваме системата, когато създаваме контролния списък, по който ще я проверяваме трябва да има единогласие между нас относно всичко това. Но както и Жан вече каза, не бива да забравяме а, наследството а, по отношение на договора на Делорс свързан с регионалното политика и изпълнение на програмите. Да, разбира се, сближаването е цел на тези политики. Паневропейски политики, които обхващат всички европейски региони, добавената стойност, значимостта на интеграцията, политиката, която е най-близка до гражданите, изграждането на мрежи и така нататък, дългосрочни политики. Ако всичко това заложим като цели и, и критерии, тогава мисля, че можем да стигнем до промяна. Благодаря. И последният оратор има думата Жан-Мари Руса. Благодаря, госпожо председател. Не знам дали ме чувате добре, защото говоря от страни на микрофон. А, мон, пропо. Ще се опитам да се впиша във времето, което ми е отредено. И ще стъпя на вашите размишления в документа, работния документ за бъдещето на политиката за сближаване. Ще се опитам също така много накратко да видя какво е съотношението или връзката между между европейската политика и политики, които се прилагат в други краища на света, в Съединените щати, но включително също така и в Китай, тъй като има и съм имал възможност да изуча китайската политика в областта на развитието, основаваща се на а, иновациите. А, по Вашата, вашата програма, която е от 23 точки, аз ще се спра на 7 точки, които ми се струват от особено значение, които позволяват да се оптимизират цялата, цялото развитие на а, регионите. Първо, разнообразието на регионите, които което е по-скоро богатство и политиката на сближаване не трябва да размие това разнообразие. Второ, ролята на научната и развойната дейност за развитието на различните региони и територии и усъвършенстването на политиката на фейзинг аут и фейзинг ин – като това може би ще позволи създаването на нова група региони. Сега по първата точка. Териториално сближаване и е, разнообразие. В никакъв случай тези два аспекта не трябва да си противоречат или да бъдат противопоставени, защото а, сближаване не значи една единствена политика на развитие за сметка на богатството, което могат да допринес да допринесат отделните региони, включително и най-малко развитите региони. Второ, възможност за постигане на синергия между политиката на сближаване и отрасловите политики в цяла Европа. И трето, връзките или между отделните е, центрове за отлично развитие и е, региони, най, най, регионите с най-слабо развитие. Като да се види възможността да се асоциират регионите с най-голямо развитие, които бързо се развиват с регионите, които са най-малко развити и дали едните могат да помогнат на другите да се развиват. Обикновено считаме, че Китай е монолитна държава, която само изнася и където произведствената цена е много ниска, но днес в Китай се създава една синергия между провинциите и градовете. И различните аспекти аспекти на развитието, които ние насърчаваме тук в Европа, същите тези елементи сега се са на лице в Китай и позволяват едно много бързо и разнообразно развитие на китайските региони. Ще това ще се спра на значимостта на политиката за научни изследвания и разводна дейност и нейните последици за развитието на териториите и регионите И ще подчертая също така основната, значимата роля на регионите за създаване на обща стратегия, общо европейска стратегия в рамките на стратегията 2020 и на трето място ще ще, ще се спра на усъвършенстването на методите на фейзинг Out и фейзинг In за създаване на нова група региони, като струва ми се би било целесъобразно да се създаде група на регионите, които започват бързо развитие. Ще ще спомена също две инициативи на а, Европейската комисия. Инициативата Франция а, подета от ДГ, Генерална, Генерална дирекция Реги са а, нововъведенията, иновацията в 20, 26 френски региони, като по този, като по този начин ще могат, ще могат да се сравнат резултатите за развитието на един регион чрез иновацията. Втория пример – Генерална дирекция предприятия – е, смята да предложи и да създаде една програма за развитие на предприятията, което ще участват различ, на различно ниво е, държавите, регионите, е, по места, градовете за развитието на предприятията. като в този проектен пилот ще участват и Генерална дирекция Реги и заедост. И ще приключа с това. Благодаря ви. Имаме около 15 на минути за дискусия, така че бихме искали да кажем, че на колегите, които не знаят че колеги, които искат да вземат отношение по тези теми са добре дошли. Господин Курски, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря са а, изложенията на нашите експерти. Някои от тях изслушах по интернет, други тук. Аз съм поляк и съм за пръв път депутат в Европейския парламент. Моята страна се присъедини към Европейския съюз през 2004 година, но не мога да ни израза загриженост от това, че нашите експерти смятат, че трябва да се наблегне предимно на научните е, на научните изследвания и развойната дейност, но за регионите, е, които бяха отвъд е, железната завеса, които не можаха да се възползват от средствата по плана Маршал, то научната и развойна дейност означава, че парите, които ще се дадат от така наречените е, бивши държави членки ще се върнат на практика в старите държави членки, като ще заобиколят фонда за сближаване, който има за цел да създаде равнопоставеност между старите и новите държави членки. Е, подобна загриженост а, е, може буди и стратегията 2020, така както е представи председателят Баросо, т.е. наблягане на научната и развонна дейност, за разлика от сближаването с цел конвергенция. Защото само конвергенцията може да, да насърчи и да даде тласък на заетостта. В последните доклади е, се отбелязва все по-големи разлики между отделните региони в 27 държави членки. Така че на практика се получава една териториална сегрегация, която дори само се задълбочава. Бедните региони или бедните страни, които се присъединиха много по- е, късно, не могат да освоят е, голями, е, големи суми. Така че, за, за, да, за, да можем, е, за да може да има конвергенция или освояване на тези средства, са необходими е, технологии, човешки ресурси и други. Тоест, трябва да се запазат всички е, е, средства за конвергенция и сближаване в рамките на бюджета. А, аз а, мога само мога да подкрепя онези мерки, които бяха а, за глобализацията, за економическа и политическо сближаване. Нека не забравяме, че в продължение на 40 години Европа бе разделена от железна завеса. Това не беше по наше но желание. Така че е, само ако ние се доближиме и се сближиме с другите региони колкото се може по-бързо, само тогава ще можем да направим онзи голям скок, който да ни доближи до нашите е, конкуренти. Така че, нека да, нека да не работиме за Европа, която ще се движи с различна скорост. Нека да запазиме онези лостове в бюджета, които е, наистина работят за сближаването и за а, сближаването между регионите. Господин Фан Нистелрой. Господин госпожо председател, ако, ако сега не е време да, да направиме промени, то кога ще ги направиме? През Разказвате, че е прекалено рано да правим промени, но според мен сега е времето да говорим за новата архитектура на Европа. И въпросът ми е следния. Имаме нов договор, който става дума за териториални измерения, териториално сближаване. Това означава, че е нужен и нов подход. Говорим ли за различно преразпределение на териториите в рамките на съответните държави членки? Може ли това да бъде обсъдено в един а, а, зелен доклад? Мисля, че териториалното сближаване е сериозен принос за по-нататъчно обвързване на общия пазар с географията. От една страна концентрация, от друга страна взаимовръзки. И мене ми се иска да, да чуя подобен тип размисли. А, е, втория ми въпрос. Последният оратор много интересни неща ни каза за един нов модел, така че да може да се извлече повече полза от интегралния подход. Има ли начин, по който можем да измерим всичко това, да насочим процесите така? Казахте, че генералните дирекции експериментират е, нови методи. Но разбира се, това трябва да бъде направено в споразумение с държавите членки. Ако имате регион с определена визия, перспектива за интегрално развитие, какво означава това по отношение на създаването на проекти. Да може да бъде град, може да бъде селски район. Говорите за иновации и научно-развойна дейност. Но ние трябва да реализираме повече чрез тези програми, да ги стимулираме, трябва да имаме коража да го направим и да искаме да участваме в един интегрален подход на Европа 2020, да бъде по-интелигентна, по-зелена, по-интегрираща нашата политика. Това е въпроса, който задавам. Как ще се постигне всичко това? Няколко въпроса имам и аз. По отношение на Европа 55%, което е по-низко от 75% средно БВП, 15% за какво? Моля да уточните този аспект. После, къде се намират тези а, региони в географско измерение? Къде точно са разположени в Европейския съюз ли са? Къде са може ли малко повече подробности да ми дадете за 15% и съответните региони? А, освен това, фондовете няма да бъдат изцяло, ако не са използвани изцяло от един регион, тогава правителството може да ги насочи в някакъв друг регион в страната. Може би не съм разбрал правилно, но ако казвате това, това не е ли а, свързано с увеличаване на разходите всъщност? И тук тогава, ако не се използвани разходите, трябва да се анализират. Защо? Благодаря. Войчо Холеничек. Dziękuję е, То е незвикле важно, аби сме właśnie в тим часе и в тим... Мисля, че е изключително важно да кажем, че сега говорим именно за бъдещата политика на сближаване. Не само в контекста на Европа 2020, но и в контекста, на което вие говорихте, а именно необходимостта да се координират всички политики, които в момента се разработват и реализират от Европейския съюз. Всичко това е свързано и с казаното от вас, е, но господин Курски също засегна е, част от тези теми. Като нова държава членка ние имаме определени проблеми с инфраструктурата, например на пътищата. Имаме и екологични проблеми, така че за нас е много важно да знаем това. Ние сме малко били назад, определено в началото на този процес, сравнение с другите. Но когато говорим за 2013 година, за 2020, тогава Разбира се, не можем да очакваме, че ние ще сме реализирали всичко до този период, но поне ще сме тръгнали в правилната посока, така че трябва да се насърчават регионите и държавите членки, а, че когато става въпрос за инфраструктура, през следващия програмен период те ще бъдат по-активни. Очевидно, има предизвикателства и те са големи. Говорихме много често за международната конкуренция, включително с Китай и другите бързо развиващи се държави в света, така че да, трябва да прегърнем иновацията, обучението, образованието, ядрените технологии. А сега, ако се тревожа от обстановката в Полша, именно, че е, някакси твърдо се, е, твърде късно се включваме в тези процеси. Както казах, ние тръгнахме от по-задна позиция, що се отнася до технология, образование и така нататък. Така че, ако не получим силна подкрепа от Европейския съюз точно сега, ще ни бъде е, трудно да наваксаме. Така че, е, когато имаме статистика, тогава важно е да знаем колко сме далеч, колко сме изостанали. Казвам го от името на новите държави членки, за което моля да ми извините, ако не сте съгласни. Но как в този момент можем да получим гаранции за, финансовите, за финансовата помощ, колко голяма е празнината, разликата между нас, колко можем да постигнем, що се отнася до иновациите, съвременните технологии, чистите технологии? Аз и имам своите притеснения и може би не зная отговорите, особено когато говорим за инфраструктура. Наистина липсват ни много средства и има много какво трябва да направим. Когато говорим за научно-изследователска дейност, отново разликата е огромна. Ние сме поне три пъти по-назад. Така че в някои случаи не съм съгласен с господин Курски. Това е мнението ми. Благодаря ви. Мога ли само да помоля експертите да отговорят на това, което искат да отговорят? Добре. Благодаря за вашите изказвания. Само на някои забележки, които бех направил. Съгласен съм с казаното от господин Курски, що се отнася до акцента, който се поставя на новаторството и стратегия 2020. Разбира се, основното трябва да бъдат приоритетите за развитие. Това е залегнало в доклада Варкър, където се казва, че трябва да има диференциран подход в различните региони и по приоритети показаното от господин Фан Рой, Да, наистина е необходим нов начин на мислене. Гъвкавост, творчество. Виждаме известни примери с инициативи в макрорегиони, мрежи, разни други методи на сътрудничество, регионално сътрудничество. И това също така понякога се появява и в националните планове и политики във Франция, в Обединеното кралство. Така че трябва да, подобни подходи трябва да бъдат а, насърчавани. Но тези неща трябва да идват отдолу нагоре, а не отгоре, да бъдат спускани отгоре надолу. И показаното от господин Кели за трансфера на средства в а, други региони, аз съм абсолютно съгласен с вас, че има известна опасност. А, през, в периода 2000-2006 държавите се противиха на на този на подобен подход. за а, прехвърляне на средствата в рамките на тези програми. Много ви моля, бъдете наистина много крат, защ... кратък, защото след 5 минути вече няма да имаме превод. Благодаря ви за интересните коментари. Ще се спра на две неща. Първо, господин Ван Нистелрой. Териториалното сближение трябва, сближаване трябва да се, да се е, разклеша като възможност е, за напредък, като нещо положително. И Същевременно трябва да включваме и другите аспекти, екологични, културни. Е, това може да влезе в един нов подход. Второ, ако трябва да се опитаме да да избегнем капана, който е, е политиката на сближаване трябва да бъде политика за бедните. Защото има области, където това е важно. в, в, в много отдалечените или много бедни райони, разбира се, трябва да има големи инфраструктури. Същото въжи и за трансграничните райони. Но ако изпаднеме в онзи капан, то тогава ще бъдем. Е, няма да можем да излезем и ще бъдем подложени на критики. А Жон е, Шарл спомена, че на, когато на локално ниво нещата върват, това е добре, но, но на регионално равнище вече може да се а, така, да, да има малко разместване на цифрите. Там може да се каже, че имаме по-добре резултати, но в големи, в големи региони нещ, нещ, нещата са проблематични. Сега проблема е да видим дали това е наш проблем и или не. Имаме само една минута за следващия. Само едно уточнение по последните данни на Евростат. Регионите под 75% от БВП са 68 в целия Европейския съюз, 20 в Стария

и, пак не съвсем е, развити. Има само 11, е, е, от които само 3 са в новите държави членки. Тоест 104 региона са в много средно положение. Благодаря. И аз съвсем накратко. По отношение на потребността от трансгранично сътрудничество – което не включва пътищата. А така че по-добре да говорим за транснационално сътрудничество. Това беше. И сега последната точка от дневния ред. Информация за колегите относно вчерашните решения на координаторите. Първо, Докладите сме е, разпределили и председателя е потвърден като докладчик за Мадейре. Изпълнението на директивата либералите поемат. Опрес, на процедурите отива при НП. Освен това, Координаторите предлагат да се вземе решение до понеделник 6 часа вечерта относно това дали да изискаме доклада по своя собствена инициатива по политиката на сближаване за пленарен дебат сесията през октомври. Седем доклада собствена инициатива, 6 поправя се оратора и стратегическия доклад 2010 НП. По цел трета доклада о също на НП. Социал-демократите получават доклада за синергията между структурните фондове. Демографичес... Демографската про... промяна е доклад също на социал-демократите освояване на средства АЛДЕ, градските среди е, също се разпределя, а зелените получават е, също доклад, но още не е уточнена темата. Освен това, искам да кажа, че сме се споразумели да повдигнем въпроса за механизма за санкции това е продължение на АУДЕ. На следващите заседания ще го уточним, а по устния въпрос, свързан с съвета в Толедо, взехме ще вземем решение на следващото заседание юни. Благодаря ви много за тези изчерпателни интересни събития днес и вчера. Особено благодаря на експертите в днешното заседание. Край на срещата ни. Благодаря изключително много и на преводачите.